Добро утро, колеги. Започваме нашето заседание. Имам едно съобщение във връзка с решението на комисията ИМКО да започне междуинституционалните преговори, нещо, което беше обявено на заседанието в понеделник 11 март. Не съм получил никакви искания в съответствие с точка от правилник 69 и комисията е, ИМКО има възможност сега да започне преговорите. Нека да продължим по дневния ни ред. Това са изявления на съвета и на комисията за изменението на климата. Колеги, искам да ви информирам, че за този дебат няма да има процедура с спонтанни изказвания. Не се предвижда процедура с синя карта. За това веднага давам думата на госпожа Чил да вземе думата от името на съвета. Добро утро, господин председател, почитаеми евродепутати. Бих искала да благодаря на Европейския парламент за възможността да се изкажа от името на съвета по тази жизненно важна тема. Всички сме наясно с това какъв е мащаба и каква е неотложността на предизвикателствата, проистичащи от промяната в климата, нещо, което Видяхме също и на примера на оживените дебати в съвета и в парламента. Обаче глобалните действия за борба срещу промяната в климата остават недостатъчни, както се потвърждава от специалния доклад на Междуправителствената експертна комисия в нейния специален доклад. Европейския съюз е изпълни с решимостта да продължи с водещата си роля в глобалното реагиране спрямо промяната в климата. Той е твърдо ангажиран изцяло да бъде изпълнено Парижкото споразумение и целта за задържане на глобална температура, нейното увеличаване под 2 градуса. Също така Европейския съюз е ангажиран с максимизиране на вноските в борбата с промяната в климата. Европейския съюз като цяло е на път да бъдат постигнати целевите показатели за 2020 година в областта на парниковите газове, възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Освен това, вече е прието законодателство, отразяващо амбициозните ангажименти за 2030 година, нещо, което ще позволи на Европейския съюз да постигне намаляване на емисиите най-малкото 40% до 2300 година в сравнение с 90 година. Финализирането на основните елементи на законодателния пакет за климата и енергетиката до 2030 година беше резултат от дейността, която започна през 2015 година и наскоро бе финализирана чрез интенсивни преговори с поразумения между двамата с законодателите. По-специално правилата за Европейската система за търговия с емисии бяха преразгледани, за да може да се гарантират необходимите намалявания на емисиите в промишления и енергийния сектор и амбициозни задължителни целеви показатели за намаляване за 2300 година бяха заложени за всички държави членки и за всички сектори. В сектор на земеползването и горското стопанство държавите членки трябва да гарантират това, че емисиите на парниковите газове на тяхна територия не превишават поглъщането от поглътителите на парникови газове. В съчетание с други секторни политики, сред които е и използването на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, изчислява се, че всички тези видове политика ще повлияят върху нивото на постиженията. В допълнение към това, много стрикни правила за управлението бяха наскоро съгласувани на нивото на Европейския съюз, за да се гарантира взаимосвързаност между дългосрочните планове за политика на държавите членки, както и за да се улесни докладването за напредъка и неговото проследяване. Обаче ние всички трябва да направим повече, за да допринесем за дългосрочните температурни цели в Парижкото споразумение. В съответствие с това споразумение, Европейският съюз призовава всички страни по рамковата конвенция на ОНЕ да внесат своите дългосрочни стратегии своевременно. Предвид това и Европейския съвет, и Европейския парламент призоваха Европейската комисия да внесе предложение за стратегия за дългосрочно намаляване в Европейския съюз на емисиите парникови газове до началото на 2019 година. Резултат от това беше съобщението на комисията «Една чиста планета за всички». Съветът приветства съобщението на комисията и подчертава необходимостта да бъдат насочени обсъжданията към начините за постигна, постигане на неутралност в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение. Съобщението вече беше обсъдено на заседания на министрите, отговарящи за околната среда, енергетиката и конкурентоспособността. Планират се и по-нататъчни секторни дебати. До сега проведените дебати подчертаха споделеното признаване на необходимостта от действие и значението на разработването на дългосрочна стратегия на Европейския съюз, която да бъде всеобхватна и цялостна. Наистина съветът е убеден, че съгласуваните действия, водещи до реална промяна, трябва да обхванат всички нива на управлението, като жизненно важна роля имат и недържавните субекти, и органите за регионално и общинско управление. Подготовката на дългосрочната стратегия на Европейския съюз също така трябва да отчита интегрираните планове за енергетиката и климата на държавите с членки, които също така трябва да бъдат в унисон с дългосрочните им стратегии. Искам да ви напомня, че Парижкото споразумение признава че една справедлива политика за прехода е задължителна за гарантиране на това, че последиците от действията в областта на промяната в климата за работната сила се отчитат в регионите и общностите. Това трябва да се отчита при подготовката на дългосрочните стратегии за емисиите на парникови газове на нивото на Европейския съюз и държавите членки. Въпреки огромните предизвикателства, прехода към економика, която устойчива към промените в климата и е с ниско генериране на емисии парникови газове, вече е нещо, което е факт и има потенциал да създаде допълнителни работни места. Технологичните иновации – трябва да се засилят и разширят във всички сектори. Научно-изследователската и развойна дейност, демонстрационните проекти – се очаква да намалят разходите за революционни технологии, като ще позволят и да се приеме съответното законодателство, а също така да се привлекат повече частни инвестиции, включително от най-различни източници. За да се постигнат допълнителни намалявания на емисиите в съответствие с ангажиментите на Европейския съюз, светлината на Парижкото споразумение, е необходимо да бъдат извършени сериозни промени на нивото на обществото в начина по който инвестираме, потребяваме и произвеждаме. Председателството с нетърпение очаква продължаването на обсъждането по съобщението на Европейската комисия, включително на най-високо политическо ниво. Европейският съвет вече ще обсъди тази тема на своето заседание следващата седмица с цел да се предоставят насоки за цялостната дейност и определя на политическите приоритети. Възоснова на това съвета ще продължи да работи и да провежда дебати, за да се допринесе за цялостния процес. Също така съвета с нетърпение очаква изявите на високо ниво, планирани на международно ниво през 2019 година. Това ще предостави благоприятна възможност да се мобилизира политическата воля, да се повиши нивото на глобалните амбиции, така както беше казал генералният секретар на ООН на срещата на върха, посветена на климата през септември 2019 година. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря госпожо представител на председателството, към колегите, които малко са закъснели. Искам да повторя, че не се приемат искания за въпрос по процедурата за синя карта. Няма да има и спонтанни изказвания. И сега моля господин Каниете да вземе думата от името на Европейската комисия. Заповядайте, господин комисар. Господин председател, госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие да говоря пред вас в този приоритетен дебат за климатичните изменения. Вашите действия обърнаха внимание на гражданите върху необходимостта да се предприемат усилия. Както ни казват учените в доклада, ние трябва да предприемем спешни колективни действия. За това е необходима политическа воля. В годината на изборите ние трябва да видим какво ще може да се направи. В Европа можем да се гордеем с постигнатото. Кампания, предизборната кампания е чудесна възможност да кажем на гражданите ни какво е постигнато и всяка политическа партия да представи своите позиции за бъдещето. Както знаете, но може би не всички граждани знаят, ние приехме амбициозна законодателна рамка за до 2030 година. Това нямаше да бъде възможно без чудесната работа, ангажираността и решителността на парламента. Енергийния съюз с действия за климата, ориентирани към бъдещето, са приети. Това беше сред приоритетите на комисията Юнкер, която утвърдихте преди 5 години. Изпълнението на законодателството за климата и чиста енергия би трябвало да доведе до намаляване на емисиите с около 45% в сравнение с 99-та година, но това не е достатъчно. С подходящи стимули можем да постигнем повече. Това ще стане с рамката за енергиен преход, като използваме повече възобновяеми източници и като поставим на първо място енергийната ефективност. Е, целта за 32,5% енергоспестяване е, показва на нашите граждани, че въпросите на климата и енергията са в центъра на нашите приоритети, че тук се постига напредък и показва на международните ни партньори, че Европейския съюз дава пример и превръща ангажиментите в конкретни действия. Сега обаче е момента да погледнем да хвърлим поглед напред към 2050 година. Ние трябва да модифицираме политиката си след 2030 година. Това може да стане само ако променим модела на економическо развитие. Така че да постигнем климатична неутралност и благоденствие за гражданите, модел, който е справедлив и за гражданите и за индустрията. Затова през ноември миналата година комисията прие съобщение чиста енергия за бъдещето и за постигане на климатично неутрална и ефективна економика. Ние отговорихме по този начин на призива на парламента и съвета. Комисията възнамерява да начертае пътя в областта на климата и реализация на целите от споразуменията в Париж. Формулирали сме 8 сценария, 5 от тях въвеждат кръговости, постигат 30% намаление. Това не е достатъчно да постигнем целта 1,5 градуса и не това предлага комисията. За да постигнем целта за 1,5 градуса, емисиите трябва да бъдат сведени до 0 до 2050 година. Затова сме разработили два сценария. Първият постави акцент върху промяна в технологиите. Второ, поведенчески промени, рециклиране климатично отравна економика до 2050 година е възможна, но това предполага амбициозно съчетание на технологии и действия. Целта е не само да защитим околната среда, но и да модернизираме економиката на Европейския съюз за устойчиво бъдеще да се повишат инвестициите в конкурентните технологии, да защитим по-добро качество на живота за гражданите. Това означава инвестиране в по-ефективна економика, която разчита по-малко на внос на енергия и която осигурява местни висококачествени работни места. Радвам се, че резолюциите прияти в парламентарните комисии потвърждават тази дългосрочна амбиция. Надявам се, че това ще се случи по време на гласуването и утре. Всички ние трябва да покажем, че социално справедлив преход към климатична неутралност е не само възможност, но и създава много економически възможности. Промяна от този мащаб предполага дебат, в който участват всички. Ние трябва да, да включим гражданите и гражданското общество в цяла Европа, за да постигнем общо разбирателство за това как да вървим напред. Заедно с моя екип започнахме кампания за диалог с европейските страни и приканвам всички вие да участвате в е, идеята ни за 2050 година в Европа. Сега е момента да кажа, да изразим мнението си. Всички изпитваме последиците от климатичните промени. Много от нас няма да успеят да видят как би изглеждала една на планета през 2050 година. Младите европейци, които излизат на улиците, техният брой нараства и в повече градове в Европа, ще достигнат своята зрялост през 2050 година. Приветствам тяхната ангажираност всъщност залогът за тях е най-голям. Ние трябва да започнем процес на промени и проблемът е спешен. Имаме малко време, но нямаме възможно, няма, не можем да си позволим лукса да се колебаем. Действията и думите на младите европейци а, са стимул да предприемем действия и сме длъжни да го направим. Ние очертахме как това може да се постигне и представихме анализ за това как Европа може да постигне климатична неутралност. Защо този модел може да се е, приложи в други страни в света и затова е климатичната неутралност, економическият просперитет социалната справедливост вървят ръка за ръка. Ние трябва да се вслушаме в огромното мнозинство граждани, особено бъдещите поколения. Трябва да постигнем споразумение за целта за климатично неутрална благоденстваща и справедлива Европа от 2050 година. Благодаря. Сега преминаваме към ораторите от политическите групи. От името на НП господин Лиза, 4 минути. Благодаря много, господин председател, господин еврокомисар, уважаеми колеги. Е, Бившия е, федерален канцлер, социал-демократ Хелмут Шмидт каза, веднъж който има видения, визии, е, да се обърне към лекар. Мисля обаче, че в политиката това е необходимо особено в европейската политика, Комисията ни представи едно виждане, именно до 2050 година да бъдем климатично неутрални. Подплат, всичко това е подплатено с факти и сценарии. Посланието на комисията е ясно. Дори можем да създадем нови работни места и да увеличим растежа в Европа, ако се обърнем към тази цел. В цяла Европа ученици демонстрират в защита на климата. И аз мисля, че утре, приемайки тази резолюция, и подкрепим широко тази наша цел, това ще бъде един първи успех, но се боя, че учениците ще трябва да продължат да демонстрират, надявам се, не в учебно време, ако искаме да се стигне до решение. Съвета трябва да приеме това решение, което ще бъде доста по-трудно, отколкото тук в парламента. Именно за да накараме парламента да приеме тази стратегия, и да предприеме конкретни стъпки. Сега трябва много добре да помислим какво ще правим. НП се отнася критично към въпрос, че подоб... през 2000 2030 година можем да приемем цел 55%. Току-що приехме законодателството по областта на климата трябва да отделим достатъчно време за планиране, иначе ще сбъркаме. И аз се надявам, че държавите членки в съвета които са против климатичния неутралитет, трябва да чуят ясни аргументи. Мисля, че постигнахме разумен компромис между политическите групи, който утре ще бъде подкрепен за НП. Е много важно да имаме справедлив преход към климатична неутралност, да, намет, да помогнем на хората от въгледобива да намерят работни места, да помогнем на промишлеността да постигне нисковъглеродно производство. Например, в стоманодобива. Това е технически възможно, но се нуждаем от широка подкрепя, подкрепа и нашия доклад, че Кристиан Елер, Елер днес води тристранни преговори по този въпрос надежда да получи подкрепа от целия Европейски съюз. Трябва да го подкрепим и ние уважаеми колеги, поканих демонстриращите ученици от моя избирателен район на дискусия. И разбира се, те имат първата дума. Разбира се, това ще бъде в извън учебно време. Но за мен е важно да влезем в диалог и с бизнеса. Много работодатели казват, не, няма да успеем, много е скъпо. Затова трябва да бъдем единни. Ние не сме е, образец за света, ако в крайна сметка промишлеността излез, ни напусне. Така че альтернативата не е, е климатични, защита на климата или работни места. Отговорът е работни места и промен, защита на климата. Затова се надявам, че днес предлаганата резолюция ще бъде приета с мнозинство утре. Така ще излъчим правилното послание. Благодаря. Сега от е, е, името на социалисти и демократи за 6 минути господин Булман. Уважаеми колеги, днес имаме гости, 60 млади хора от 20 държави в галерията за посетители. Приветстваме ги! Те представляват на движението Младеща за климата. Затова е много хубаво всички парламентаристи да могат да се срещнат с младите хора в своите избирателни райони. Дори още по-добре, че днес може да се срещнете с млади хора. Това движение започна миналото лято с демонстрация пред шведския парламент. И имаше ръчно написани плакати. А сега това е едно масово движение, обхващащо 70 държави, 7000 държ... извинете, градове, в които това движение организира всеки петък манифестации, петък за бъдещето. Това е една тиха революция, която навсякъде е започнала. Уважаеми колеги, ние политиците, парламентаристите трябва да бъдем част от това. Аз съм абсолютно убеден в това. Още нещо. Смятам, че младите хора трябва да бъдат днес на нашето място и да говорят с нас. Те трябва да огласят своите искания. И те трябва да ни зададат въпроси, а ние трябва да дадем отговори. Това също така е в основата на идеята на някои политически групи да поканим тези млади хора да говорят днес пред нас, но за съжаление не беше подкрепено от мнозинството това начинание. Либералите, консерваторите, крайно десните ни лишиха от възможността за този открит дебат днес unfortunately they blocked an open за съжаление, те не позволиха да се стои едно откровенно обсъждане с младите хора, които и другата седмица ще излязат на улиците. Може би следващия път ще се справим по-добре, господин председател. Изводът е, че групите, които подкрепиха това, социалистите го и зелените, поканихме тези млади хора на заседанията на нашите групи и слушахме тези млади хора. И искахме да чуем какви са техните тежнения. И всъщност това, което прозвуча най-ясно, е призивът към действия, неотложни, спешни действия. Моля, не отлагайте. Моля, не лъжете в политическите си отговори. Не допускайте повече протакане. Защото сме изправени пред най-голямата заплаха в историята на човечеството. И тези млади хора са прави. Защо те искат да живеят без страх? Те искат да имат възможности за своето бъдеще, за своите семейства. Искам да се обърна към всички тези млади хора и да им кажа, че не е достатъчно за нас да се намираме тук, да се усмихваме и да се преструваме, че ги слушаме. Не. А, ние трябва да си извлечем пути. Ние трябва да се вслушаме в гласа на младите хора и да последваме техните препоръки, ако искаме да гарантираме бъдещето на нашата планета. Ние много сериозно се отнасяме към това. В нашата политическа група ние сме готови да включим това в нашия политически манифест. Äh, това означава, че никога вече не може да, им, да имаме економически дебат без да говорим за климата. Нито обратното обаче. Трябва да отчитаме социалната сигурност на нашето общество. Да се погрижим за това всички да спечелят от това от бъдещия образ на нашето добро общество, което искаме заедно да изградим. Това означава, че екологията не е само за оград... шепаща сливци, там, където променяме промишлеността, трябва да провеждаме ангажирана социална и регионална политика. Да се погрижим за това е, както в момента е, учи господин президента Макрон. Трябва да сработим за справедливост в обществото. Не може работещите сами да заплащат за промените. Напротив, екологичните промени ще бъдат успешни само ако на теория и практика обърне внимание на социалните аспекти за едно добро социално бъдеще с разумна промен, промяна на нашето промишлено общество. Ако се погрижим този свят да може да живее в мир с природните ресурси. Това трябва да бъде нашата програма. И слушах комисията, и слушах колегата Лизе, който наистина се ангажира с тази тема, но, драги приятели, много е прости. Ако всички сме решени, ще го понаправим в новия мандат. Просто да го сторим. Чисто и просто пакта за растеж и стабилност да бъде е, е, пакта за устойчивост. Всичко да бъ, от европейски семестър да се превърне в политика за устойчивостта на младите хора. Ще кажа, продължавайте борбата, ние сме с вас. благодаря, господин Булман. От името на председателя, от мое име, Мога да, мога да кажа, че като направим съответната подготовка на, по време на следващия мандат, можем да организираме форум по въпросите на климата с младите хора. Мисля, че тази идея би получила широка подкрепа. Сега от името на ЕКР госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, споразумението от Париж проправи пътя към намаляване, към бъдеще, свързано с намаляване на емисиите. Задачата е трудна, но тя отваря нови перспективи. Ние трябва да заложим на новаторството, на новостите, трябва да осигурим възможност за всички региони, които трябва да се променят, особено тези, които разчитат на въглищата, като мой регион Силезия. Аз се надявам, че социалистите и другите ще подкрепят моята резолюция, в която говоря за справедлив преход, който не изключва никого, който не изключва държавите членки, който пред, за да променим енергийна структура, която се основава предимно на въглищата, както е в Польша, във Франция, въглищата заема само 2% от енергийната структура. Ако искаме чисто бъдеще, нека да се помогне на страните, кои, в кои, които разчитат на въглищата. Имаме нужда от справедлив преход – има нужда от действия които, за регионите, които разчитат на въглищата. Не е достатъчно само да се усмихваме на младите, но те са доста... младите са достатъчно умни. Те си дават сметка за това какво означава енергийна изолация и енергийна бедност. За това има демонстрации по улиците на Париж и други страни. Призовавам всички вие да подкрепите моята резолюция. Думата има господин Хербранди от името на АОД. Благодаря, господин председател. Днес е много важен ден, не просто защото бъдещото поколение буквално чука на вратата ни, но те заничат през рамото ни какво правим за тяхното бъдеще. Когато децата тръгнат да защитаваме, да защитават климата, става ясно, че ние съсипваме тяхното бъдеще. Наясно ли сме с това? Действаме ли правилно? Опасявам се не. Не само за климата, но и с системното разрушаване на природата. Европейския съюз се разминава със собствените си съвети, но нито комисията, нито съвета вземат мерки да променят посоката. Сега за климата, да, законодателство имаме, да, увеличаваме финансовите ресурси от европейския бюджет, но това достатъчно ли е? Не. Всички знаем, че не трябва да продължим към 50% 2030 година. Това е пределно ясно, но трябва да действаме във всички други политически области. и онзи ден в понеделник, за жалост, отново предадохме младото поколение. Гласувахме за устойчиви финанси и се опасявам, че десните партии в тук пропиляха амбициите ни, което е изключително важно, защото всички човешки действия започват с инвестиции и ние приветстваме всяк, всеки процент зелени инвестиции но това не помага, ако не работим във всички области. В противен случай пропиляваме всякакви шансове, т.е. ако ще успеем, единствено ако всичките ни инвестиции са и е, зелени. Е, бъдещото поколение гледа, ни гледа днес. Е, нямаме много време. Един ден те ще заемат нашите места. И нека не допускаме да, момента, в който ние ще седим горе, засрамени от това, че нищо не сме направили. Председателят благодаря колега. Сега за зелените господин Екот. Благодаря ви за този дебат. Време беше отново да започнем да обсъждаме промяната в климата, но мисля, че много хора тук вече са изморени. Да, благодаря ви за това, че дойдохте тук. Благодаря ви, че ни казахте какво искате. Хората не искат благодарности, те искат действия, те искат политиците да действат. Преди 10 години влязох в Европейския парламент. Бях преди това научен работник и станах политик, защото забелязах, че политиците бездействат. И сметнах, че е време политиците да започнат да действат. Извинете ме, господин комисар, извинете ме, пред седателко на съвет. Вие говорите за 2050 година. Когато виждам всички тези демонстрации на улиците, виждам, че никой не иска, ние искаме стратегия за 2050 година. Всички казват, ние искаме действия сега. Трябва като Европа да направим повече. Трябва да повишим нашите амбиции. А това, което чувам, а ще говорим за дългосрочна стратегия. Господин Лизе, дори казва, Нека първо да изготвим дългосрочна стратегия. Нека да не говорим сега за действия, защото може би ще обидим някои държави. Каква е целта? Ние говорим за криза в климата. Говорим за действия, които трябва да се извършат. И е един от лозунгите, че ако климатът беше банка, до сега щеше да бъде спасен. So it's about time also. Така че време е да започнем да правим повече. И това е което виждаме са демонстрации за климата. Не само стачки от младите хора, но също така и масови демонстрации. В Амстердам 40 000 души излязоха на улиците. 37 000 души в Брюксел. Това се случи миналата седмица. Все повече и повече хора изискват действия в областта на климата. Това е едно социално движение, движение в обществото и ние не можем да предадем тези хора. Става дума за бъдещето на хората бъдещето на Европа са екологосообразни работни места. И отново към уважаемия колега, господин Лиза, когато говорите за бъдещи работни места, трябва да говорите за екологосообразния преход. Други региони в света вече действат, вече инвестират. Погледнете Калифорния. Погледнете също така инвестициите в слънчевата енергия в Индия, транспорта в Китай. Те действат а вашата германска автомобилна индустрия трябва да инвестира и вече инвестира в електромобили повече, отколкото това го правят Китай и Индия. Така че трябва да засилим нашите действия, трябва да действаме, а не само да говорим за целеви показатели. И знам, че някои се дразнят от това. И всеки казва, че правим едно и също, имаме едни и същи цели, но това не е така, защото когато надхвърлим целите, виждаме, че економическите интереси на унези предприятия и отрасли, които разчитат на изкопаеми горива, много добре се защитават от тази страна на парламента. И нека да не говорим за отрицателното въздействие на финансирането. Нека да гарантираме екологосъобразността на селското стопанство. В транспорта изоставяме все още от нови видове транспорт. И също така, що се отнася до инвестиции, които благоприятстват климата, все още изоставаме. Трябват ни по-амбициозни цели. И тези европейски избори ще са посветени на проблематиката на климата, защото е време да се действа, а не да се говори. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Сега за ГУЕ. Госпожа Бойлан. Уважаеми колеги, Грета Тун не, не беше допусната да говори тук, защото тя говори истината. Истината е, че ние не предприемаме смелите стъпки, които са необходими. И има членове на този депутат, който се, които се вълнуват повече от това, че младите не ходят на училище, вместо това, че ни остават 12 години, за да разчистим бъркотията. Два градуса вече не е достатъчно. Докладът на Междуправителствената комисия ни казва, че трябва да бъдем под 1,5 градуса, ако искаме да ограничим климатичната катастрофа. Бързите и безпредседентни промени са задължителни. Бързи, безпредседентни и мащабни не това, което предлагаме в тази резолюция. никакъв начин не се доближаваме до това, което трябва да направим. Не става дума за политически компромиси, а за съобразяване с науката и не подкрепа на измененията, с които се настоява Европейски съюз да намали мисиите с 55%, не е само обида към активистите, които ни гледат от трибуните, а това е равносилно да им кажем, че това, което правят е безсмислено. Колеги, време е да предприемем категорични действия. Сега от името на ЕСДП госпожа Еви. Благодаря, господин председател, колеги. Всички знаем метафората знаят, познават я и гражданите, които манифестират да защитят своето бъдеще. Нашът... Въпросът е следния, защото отговорностите са много на глобално ниво, но ние в Европа сме направи... направихме ли достатъчно, за да гарантираме бъдеще а, с нулеви емисии чрез промяна в потреблените. Аз лично съм скептична. Скептична съм, защото целите, които сме си поставили, все още са само на хартия и не гарантират намаляване на температурата. Призовавам колегите и комисията и съвета стига с политиките на бюджетните економии стига с ограниченията в инвестициите в енергийните източници. Аз утре ще бъда на площада, където ще демонстрирам с младите. Благодаря госпожа Мелен за една минута. Благодаря, господин председател. Климатичните промени са установени и, се, и засяга цялата планета. Трябва да действаме отговорно, ефикасно и трябва да отчетем две явления. Първо, отговорността на хората след 200 години дива индустриализация е, с въглеродна економика, която е неконтролирана. Трябва освен това да имаме предвид и природните явления, които се явяват са свързани с 4% увеличение на температурата и е повишение на Световния океан. Какво да направим? Трябва да не сме съгласно Парижкото споразумение, да търсим альтернативни решения, да престанем е, да, от, да се подхождаме изцяло в духа на глобализацията, да ограничим ограниченията, които са свързани с екологични изисквания за производство и съответно да намалим намалим данъчното бреме за хората. Председателя, колега, извинявам се, но използвате времето за, използвахте вашето време, така че сега това бяха всички изказвания. Господин Каняте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати за тяхната амбиция и за тяхната способност и готовност да слушат младите хора. Но когато говорим с младите хора, трябва да сме наясно с това каква е истината. Се казва, че Европейската комисия през последните 5 години нищо не е направила за изменението в климата. Това не е вярно. Тези 5 години бяха свидетел на повече действия в областта на климата, отколкото когато е било повече. Беше постигнато споразумението от Париж, първото правно обвързващо международно споразумение. Европейския съюз имаше водеща роля. Така че ние имаме споразумение, което задава целите, необходими за да спре промяната в климата. Ние с помощта на парламента приехме цялото необходимо законодателство. И това направи и Комисията и Европейския парламент. По този начин се повиши нивото на амбициите, постигна се устойчива мобилност и в много други сектори беше извършена много добра работа. Така че ние сме на прав път. И комисията може да каже, че също така сме заложили и клаузи за преглед на стратегията, но нашата посока е към дългосрочна стратегия. Ние искаме и действия, и амбиции. В своето съобщение комисията казва, че ние искаме 2050 година климатична неутралност. И това ще го направим поне 10 години преди срока, който предвиждат учените, по-специално между правителствената експертна комисия по промяната в климата. Разбира се, развитите държави имат задължението да се движат по-бързо, отколкото се препоръчва от Международната междуправителствената експертна комисията. И комисията, парламента имат огромно задължение. И знам, че водещите кандидати в предизборна кампания ще бъдат също така амбициозни, защото и съветът също така подкрепи целта за климатична с 2050 година. И трябва да повишаваме нашите амбиции, разбира се, преди това. Очаквам, че ще има много оживен, мащабен дебат по време на предизборната кампания. Младите хора ни слушат, економическите субекти ни слушат, обществото ни слуша. Ние имаме нужда от социално справедлив преход. Не можем да се борим с промяната в климата, като всички са безработни. Не, трябва да отворим пътя към електрическата мобилност. Трябва да променим начина по който използваме ресурсите. Това е революция. Аз съм убеден, че комисията е много амбициозна, защото и всички сектори изискват се структурни реформи. Необходими са смели промени. Необходима е нова индустриална революция. И Европейският съвет също така ще приеме амбициозни цели, които ще ръководят дейността и на Европейския парламент и на Европейската комисия. Да, хората са излезли на улица. Ние трябва да се обърнем към младите хора, към работниците в сектора на въгледобива, в стоманодобивната промишленост, в други отрасли. Всички имат нужда от преход, но този преход ще бъде успешен, ако никой не остане забравен, ако никой не бъде оставен за борда. По този начин ще мислим за бъдещето, и ще работим за него. Благодаря ви, господин комисар. И сега госпожа министър че от името на съвета. Госпожи и господа депутати, благодаря още един път за този полезен дебат, за коментарите ви. И аз приветствам младежите на трибуните. Отбелязвам, че Европейския парламент и съветът споделят едни и същи стремежи, както и тревоги по тази тема. Много важно е да помислим върху такава промяна в економиката на Европейския съюз, че да осигурим възможно най-доброто бъдеще за околната среда, гражданите, фирмите и индустрията. Европейския съюз отдавна е в предните редици на борбата за климата. При румънското председателство съвета ще продължи да работи по всички аспекти на концепцията, представена от комисията, за да улесним по-нататъчната дискусия. Благодаря ви още един път за вниманието. Благодаря, госпожо министър, колеги, дами и господа. Получих 9 проекта за резолюции. В заключение на този дебат една от комисията ИТРЕ, една от комисията ЕНВИ, една от групата СДП, една от групата на Зелените, една от групата на Сирийските и Демократите, една от групата АЛДЕ. И също така има проект от групата ЕКР, също така от групата на ЕНП и групата на Обединената левица. Общо 9. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Сега трябва да направим кратка пауза, защото следващата точка ще започне в 10 часа. Трябва да изчакаме господин Бърние и други колеги. Е, Извинявайте за това. Благодаря за дебата. Благодаря на младите за присъствието. Надявам се, че и поетите ангажименти и изказванията ще бъдат допълнителен стимул. Благодаря.